който трябва да бъде обхванат от регламент. Става също въпроси за експлуатационни ограничения. Оценката свързана с замърсяването от шум е регламентирана в други законодателни актове. Тези експлуатационни ограничения трябва да бъдат предвидени в текста. Ние се опитваме и двете правни норми да ги обединим. Директивата за управление на шума, директивата за оценката, ам, на замърсяването от шум. Те са стари, на повече от 10 години нещата се променят постоянно, така че те са малко остарели. Позицията на комисията не е единна. Те смятат, че трябва да бъдат прияти директиви, а не регламенти. Повечето от засегнатите обаче казват, че ако по-подробно се разгледа въпросът за замърсяването от шума, ще се види, че при всяко едно летище а, нивото на шума е различно, но а, проблемите са подобни въпреки всичко. Ако искаме да бъдат въведени стан... единни стандарти, свързани с експлуатационните ограничения, тогава ам, тогава няма да има възможност от въвеждането на гъвкавост. И това няма да е отполза за никого, защото така ще се стигне до още по-високи нива на шум. Е, трябва правилата да бъдат адаптирани към отделните случаи, затова имаме нужда от е, директива. Сега въпросът е свързан с нощните полети. Това е въпрос, който не, не може да бъде стандартизиран. Хиляди оплаквания сме получили, оплаквания включително подадени към комисията по петиции. Reciben eh, vuelos nocturnos de todo tipo, otros porque son eh, centros de, de Дали са въпрос за а, пътнически полети, за товарни полети, няма значение, когато те се осъществяват през нощта. Така че не искаме да включим и а, терминът нощни терминали в а, текста. Текста трябва да бъде адаптиран по такъв начин, че не като цяло да бъдат забранени полетите през нощта. Обаче има мерки, които могат да бъдат въведени, могат да бъдат направени промени, така че да. да се има предвид опазването на общественото здраве. Като цяло можем да включим и препоръки в нашия текст. Заинтересованите лица, обществените органи препоръчват да се има предвид при планирането на полетите и по-дългосрочни периоди. някои а, в някои градове летищата са близо до а, населеното място, но това е било одобрено от управата на самия град. всичко това трябва да бъде заето предвидно под формата на препоръка, защото Европейския съюз не разполага с правомощите да се намесва в тези въпроси. Тези, които а, работят в а, градските управи, трябва да бъдат а, взети предвид заедно с заинтересованите лица. Трябва да се търсят решения при определенето на експлуатационните ограничения. В страните, в които сме провели проучвания, забелязахме, че в, в, в администрацията работят хора, които са високо квалифицирани в тази област. Те очертават точно къде са проблемите. Има авиокомпании, които разполагат с лицензи, но трябва да има, да речеме, нещо като арбитражен орган, място за контакт, където двете страни могат да се срещнат и да разрешат спора. Имаме нужда от органи, които на едно по-низко ниво могат да посредничат, така че проблемите да бъдат решени. Комисията може да инициира създаването на тези, определенето на експлуатационните ограничения или може да инициира създаването на законодателство в тази област. След като изслушахме заинтересованите лица, видяхме, че те искат доста. доста по отношение на експлуатационните ограничения. не значи, че едно конституционно ограничение, което не е създадено, трябва да бъде е, създадено или въведено. Възможностите трябва да бъдат ясно определени, така че е, нещата да са ясни. Да не става така, че е, само едната страна да може едностранно да решава а, е, за себе си, трябва и заинтересованите лица да могат да ам, вземат участие в вземането на решение. Ние като парламент имаме възможност а, да се допитаме до общественото мнение, а, да внесем прозрачност в процедурата за определяне на експлуатационните ограничения. Обаче това, което установихме е, че а, не съществува прозрачност в процедурите, свързани с решенията взимани от летищата. Такива решения не се взимат всеки ден в крайна сметка, затова е важно да има прозрачност в експлуатационната система. Тук говорим за екология, опазване на общественото здраве, говорим за гражданите като цяло. А и ако някой се позовава само на економическите данни и статистики, то това е погрешно. Да се надяваме, че нашите изменения ще бъдат прияти в по-голямата им част. Да се надявам, че становището ще бъде прието с мнозинство. Докладът е доста сложен, темата е доста сложна. Това е, което исках да кажа. Опитах се накратко да обясня какво имам предвид. Ако има някакви въпроси, съм готов да ви отговоря. Благодаря, каза председателя. Благодаря на докладчика за разяснението на тази така сложна материя. Ще дам думата на докладчиците в Сянка. До сега има един, който е поискал да вземе думата. Фостер. Господин Фостер искаше да вземе думата. Докладчиците в Сянка, така че спокойно. Господин Шнелхарт, има ли още някой, който иска да вземе думата? Флорент също. Фостер, госпожа Шнелхарт и господин Флоренц. Така, сега давам на Криса Склас думата. Благодаря, господин председателю, благодаря на докладчика. Важно е да обсъдим темата в, в детайли. Беше, каза, беше казано, че шума ам, е нещо, което е предизвикана от другите. Другите правят шум. Ние трябва да знаем а, точно какви стандарти са измерване на шума, трябва да знаем какви са децибелите, но все пак усещането е субективно. Е, ние искаме тази тема да бъде включена в политическия ни дневен ред. Знаем, че хората са изложени на високи нива на е, шум и по този начин се увеличава и стреса. Както не може да се свикне с болката, така не може да се свикне и с високите нива на шум. В регламента не трябва да се ръководим само от економическия аспект и от това какво биха спечелили летищата. Местните органи също играят важна роля, защото те трябва да имат предвид ролята на летището, което се намира близо до населеното място. И трябва да се вземе едно съвместно решение с управата на летището, администрацията и гражданите, които живеят в съответното населено място. Ако дадем възможност на комисията да вземе последното решение, то няма да се е, стигне до там, че гражданите да, да бъдат включени в взимането на решението. А ние трябва да защитим местните граждани. До сега няма. А, някакво окончателно становище от страна на комисията за това дали ще може да има някакво компромисно а, решение между всички заинтересовани страни. Трябва да има а, определени рамки а, при определенето на стандартите. Важно е да има сътрудничество между а, летищата в международен мащаб. А, защото летища играят важна роля за, в промишлеността, в економиката. Ако едно а, летище е блокирано или не оперира правилно, то Предприятията са директно засегнати, не могат да произвеждат, не могат да работят и така хората остават без заплащане. Така че концерните са много уязвими в това отношение и зависят до голяма степен от летищата. Казвам е, още веднъж в тази връзка, че сътрудничеството е, е много важно. докладчика също спомена темата за медиацията. Тук не става въпрос само за едно летище, за една страна. Тук става въпрос за цяла Европа, за всички летища. Ам... Да, защото полите трябва да бъдат координирани. А, това е връзката на Европа и със света. Докладчика предлага удължаване на сроковете за взимане на решения и Какви ще са последиците от това удължаване? Вместо 3, 4 месеца и така нататък. Как, какво, какви ще са последиците? Защото това трябва да е едно економическо решение. Какво разбира докладчика под формулировката нощни терминали? Добре, ще спрем нощните полети, но а, трафика по пътищата ще си остане. Докладчика иска регламента, предложен от комисията, да бъде трансформиран в директива. Но регламента все пак има по-бързо действие. Трябва да се има предвид субсидиарността, трябва да се, да се има предвид, че гражданите и местните власти трябва да бъдат обвързани в взимането на решението. Аз не съм техник, обаче комисията се занимава много интензивно а, с а, въпроса де, а, кои са най-ефективните и а, подходящи технически решения в а, този случай не трябва да ам, се занимаваме по-отделно с всяко летище, какви ще са економическите последици за едно или друго. Трябва да а, разгледаме въпроса по-общо. Шума на летищата представлява един парадокс. От една страна хората искат да живеят спокойно, обаче искат да живеят в цивилизацията. Точно тази цивилизация води до все повече мобилност и оттам проистича и по-голям шум. Искаме, като си поръчаме нещо по интернет на другия ден да сме го а, получили. Искаме, като сме в отпуск и искаме да отидем на почивка, да стигнем възможно най-бързо. всичко това е свързано и с а, економическия растеж сега колко шум можем да понесем? Това е едно субективно усещане. Трябва да разгледаме този въпрос, като имаме предвид и общественото здраве, не само економическия аспект. Това е нещо, което трябва да обсъдим тук в комисията. Благодаря. Сега Андрея Санон има думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Нека в началото да поздравя докладчика за положените усилия по този важен документ. Аз съм докладчик Сянка от името на Алде. Ще направя кратко изказване с общ характер. Нямах време да разгледам е, немалкия брой изменения, предложени от докладчика. Увеличаването на шума, особено през нощта, влушава качеството на живот за много европейци. Ние живеем близо до летища. Хората, които живеят в тези райони са жертви на тройно замърсяване, шумово, въздушно и химическо. Има международни научни проучвания, които показват, че има сериозно въздействие негативно въздействие върху здравето на хората, които живеят в райони на летища. Повечето хора, които пътуват, обаче искат пък да имат свобода на избора, когато става въпрос за авиокомпаниите. Освен това няма съмнение, че наличието на летище в един регион води до по-добро економическо развитие. Така че трябва да бъдем умерени, когато отправяме своите изисквания. Ние обаче сме комисия по околна среда. Комисията по транспорт ще се занимава с транспортните аспекти, ние ще се занимаваме с екологичните, вероятно нашата позиция ще бъде променена. Аз като цяло подкрепям идеята на докладчик за защита на населението в районите на летище. Комисията като че ли поставя ударението повече върху економическите фактори. Не съм толкова убеден обаче, когато чета текста на докладчика, според който директивата е най-добрият начин да се гарантира защита за гражданите, които страдат от нивата на шума, генериран от самолетите. В предложението се загатва за намаляване на децибелите, само че има една директива, която постановява, че става въпрос изключително за национални компетенции. Държавите членки имат планове за действие във връзка с намаляването на шума. Така че аз мисля, че трябва да изберем онова, което предлага комисията, именно да има регламент, който се прилага пряко, защото директива 30 от 2002 година не успя да оптимизира и стандартизира процесите на взимане на решения. Мисля, че ще е добре представителите на комисията ни да ни дадат малко повече информация. В предложението на комисията има и някои други важни аспекти, които подкрепяме, например по-строга дефиниция на това какво представляват самолетите, които спазват изискванията, освен това по-старите самолети. Освен това, идеята за техническо сътрудничество, за участие на всички заинтересовани страни, за форум на сътрудничество с представители на местните органи, всичко това са идеи, които можем да подкрепим. Естествено, запазвам си правото да внеса и изменения. Благодаря. Сега колегата Яна Кодакис. Um, um, благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Харесва ми този подход. Здравеопазването на първо място и ние ще подкрепим тази идея. Трябва да обърнем внимание на местата, където се намират тези летища. Дали това са селски райони, дали градски райони. И нивата на шума близо до региона и малко извън него. Нямам проблем относно това дали да имаме регламент или директива. Не мисля, че така се намалява качеството на доклада. Мисля, че всъщност предложението повишава качеството на доклада. Местната общност винаги трябва да е зад някаква идея и това повишава качеството. Младите хора и местните хора по-скоро трябва да участват. В същото време обаче не трябва да забравяме работните места за тези хора в районите на летищата. Имаме глава 4, глава 5 по отношение на самолетите, самолети от глава 4, глава 5, индустрията не обръща достатъчно голямо внимание на този проблем, техническите характеристики. Нека да не забравяме работните места. Отново казвам, генерирането на работни места, економическите ползи в тези региони, макар че здравеопазването трябва да е основната ни грижа. По отношение на нощните терминали, не съм сигурна дали може да проработи тази идея, защото шума е точно толкова неприятен нощем, колкото и денем. По отношение на планирането от страна на комисията, планирането трябва да се остави на местните органи. В обобщение трябва да има гъвкавост, да може всяка държава членка да решава. Трябва естествено да има по-голямо участие на заинтересованите лица и по-голямо участие на местните органи. Ще продължим естествено сътрудничеството с докладчика. Благодаря. Госпожа Вирнц. Благодаря. Един ден хората ще трябва да се борят а, с шума, така като са се борели а, с, холерата. А, Робърт Коп каза това преди много години и то е актуално и днес предложението за регламент на комисията не е достатъчно, за да се стигне до намаляване на шума по летищата. Виждаме, че капацитета на летищата се увеличава а, постоянно и трябва да предприемем нещо, като се въведат експлуатационни ограничения. Съображение девето вижда се, че а, нежелани последствия върху а, капацитета на летищата, върху нормалното опериране на летищата трябва да бъдат отстранени. Освен това се казва, че гражданско въздухоплаване а, трябва да бъде ограничено чрез експлуатационните ограничения. Това значи да няма нощни полети. Значи комисията може да а, направи това, ако една държава членка го пожела, или комисията може сама да инициира това. Гражданите не са готови е да понасят високите нива на шум. Хората протестират. само чрез съдебни процеси хората са били в състояние отчасти поне да защитят своите интереси. Ако комисията има право да премахне стандартите и правилата, то това не е правилно. Комисията се ръководи от лобистските интереси, а загърбва здравето и качеството на живот на гражданите. Искам да се спра на някои елементи от доклада, Текста, изготвен от докладчика, е насочен правилната посока, но не съвсем. Екологичните въпроси са прекалено малко засегнати и се дава приоритет на анализа ползи-разходи. Не е правилно э, становището на докладчика и това, което се предлага от комисията, регламента да бъде превърнат в директива. Говори се в доклада за възможността за нощни терминали, така че по този начин уж да се намали шума. Това за мен не е ефективна мярка. Нощните терминали няма да доведат до намаляването на шума или до защита здравето на гражданите. Това ще доведе до по-нататъчни проблеми за гражданите. Необходимо е да се ам, изгради, да изгради ЖП инфраструктурата, да се намерят други начини за придвижване. Особено, що се отнася за кратки разстояния. Колегата Фостер има думата. You, chairman, you, um... Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, който представи едно много интересно предложение. Мисля, че много колеги в комисията повдигнаха много важни проблеми. Аз бих подкрепила докладчика. Ние проведохме дискусия в комисията по транспорта. Във връзка с дебата дали трябва да бъде е, документа, директива или регламент, мисля, че тук има проблем с субсидиарността. Ние сме загрижени. Е, ако това стане регламент е, и не бихме желали повечето от нас да се постигне това. Е, по делегираните актове отново някои от нас са загрижени по отношение на член 10. Комисията, според мен, трябва да използва делегирани актове само за техническа актуализация. И тук има една въпросителна. По другите въпроси, е, обхвата на местното представителство, може би е, ще има лица, които следва да бъдат информирани. Трябва да предлагаме неща много внимателно, защото може да се окажем в много трудна ситуация. Има групи, упражняващи натиск които не са подчинени на никого и не се отчитат пред никого, защото а, се случва така, че има а, хора, които сформират групи, претендират, че говорят от името на всички, а това не е така. Земеползването е друг проблем и в цяла Европа, в цял свят се вземат ужасни решения строя, строи се много близо до вече съществуващи летища което също упражнява натиск. И ако ми позволите, искам да завърша с следното. Парламент подкрепя начини за решаване на някои проблеми, технологията играе много важна роля, подкрепяме е, инициативата Чисти небеса. Това е проект за милиард и 400 милиона. Аз съм докладчик по единното европейско море, е, е, небе, истинете. то всички тези неща трябва да се кажат, всички тези проблеми трябва да се повдигнат. Ние играем положителна роля в балансирания подход. Винаги ще има натиск. И последното нещо, което мога а, да кажа е за тъй наречените нощни терминали. Не знам кой го е измислил, но за това е необходима допълнителна а, инфраструктура всички ние, които имаме а, нашите лаптопи и получаваме а, пратки а, на следващия ден или на същия ден, трябва да знаем, че пътническите самолети също така носят много товари. А, много внимателно трябва да пред преценяваме какво правим тук в парламента по здравните въпроси. Госпожа Шнелхард, господин Шнелхард има думата. Това е една много интересна тема, с която се занимаваме тук. Искам да се спра на Искам да кажа, че заглавието на доклада е много удачно. Никой а, не казва, че шумът не е вреден, че застрашава здравето. Това всичко е правилно. Обаче, ако погледнем назад в миналото, е, за това какво сме направили е, за намаляването на шума, за това, че самолетите са станали много по-безшумни през последните 10 е, години. Като летя, сега самолетите са много комфортни и тихи, защото преди 10 години, като летях самолета, всичко се тресеше. Не трябва да забравяме економическия аспект – защото а, няма да има. А, не можем да кажем не, а, затваряме летището, много е шумно, без да се замисляме, че трябва да бъдат а, превозвани товари, истоки и хора. Ако сравняваме тук шума с а, холерата, Това е неудачно, защото въпреки, че има и шум, има и економически полза, защото холерата, холерата е болест, която, коя, холерата е болест, която само ам, взема човешки животи. Няма нужда да изпадаме в паника. Разбира се, хората живеят близо до летищата и в Берлин тази тема се дискутира в обществото. Коментари от залата. Това, което предлага докладчикът, нощните терминали, това не е лоша идея. Трябва да включим и тази тема в дискусията. Защото е, може да има възможност е, да се вземе предвид економическия аспект, без да се застрашава здравето на хората. При някои летища това е възможно. Знаем, че ЖП транспорта вече е прекалено натоварен с превоза на, на а, товари, но чуваме и влака, нали? И това също е шум. Така че влакът също не е по-тих. Трябва нещата да се а, разглеждат а, едновременно, да се прилагат едни и същи критерии. Смятам, че е важно да бъде прият регламент. Това е важно и за сътрудничеството ни в рамките на Европейския съюз по тази тема. Господин Флоренц. Субсидиарността трябва да играе една много важна роля, но, но има някои области, в които субсидиарността отива прекалено далеч. Аз живея близо до летището в Дюселдорф и там Има германски и холандски самолети, които допринасят за увеличаването нивото на шума. И ще ми хареса в тази връзка комисията да бъде включена като медиатор като посредник между различните страни, защото има различни влияния, виждаме и от а, други сектори, не от сектора на економиката само. Този, който се занимава с шума, иска да бъде премахнат с шума, ще иска сигурно да бъдат а, премахнати и колите, не само полетите. Обаче, самолетите, които пренасят е, товари, пренасят нашите пратки, писма и така нататък, също с времето трябва да станат е, по-тихи. Благодаря. Е, това е края на списъка с желаящите да вземат думата. Виждаме, че е необходимо не само в въздухоплаването и, и в автомобилостроенето да бъдат направени промени. Трябва и в други области да се направят промени. Трябва да се вземе предвид до каква степен е повлияно здравето на хората, до каква степен са засегнати те. И ако изнесем, така да се каже, шума от самолетите в други региони, извън Европа, то това няма да разреши проблема. Чрез забрана няма да стигнем а, далеч. Трябва да има а, промени на техническо ниво. В неделя имаше гласуване а, в Мюнхен, свързано с това дали да бъде разширено летището. А, това предложение беше отхвърлено. Обаче какво се а, случва? Значи всичките тук, като свършим работа, се а, качваме в самолетите и се връщаме в къщи. Така че нещата не са толкова едностранни. Има нужда от дебат. А, сега давам думата на докладчика. Някои въпроси. Не, извинете, комисията получава думата да вземе отношение по зададените въпроси. Thank you. Благодаря, господин председател. Вашите бележки са свързани с, а, сърцевината на нашата дискусия. Трябва да намерим баланс между желанията на гражданите и а, потребностите. Искам да поздравя докладчик господин Андрес Перельо Родригес. Аз аз искам също така да споделя с вас предварителни идеи. Не сме говорили, не сме обмисляли идеята за нощни терминали. Той ни каза как бихме могли да разширим понятието на заинтересовани лица. В краткото си изказване искам да съсредоточа вниманието върху основните неща. Докладчик и докладчиците в Сянка говорят за най-шумните самолети, които правят, които произвеждат непропорционално висок шум. Така че трябва да се е, помисли как да се е, постигне най-економически изгодната мярка за намаляване на шума, както се предполага от съвета. Но в такъв случай е, не лишаваме ли компетентните органи от една економически целесообразна мярка, а, и не ги ли принуждаваме да въвеждат ограничения а, върху онези, които се опитват да създадат по-тихи самолети. Един втори въпрос, който беше повдигнат от всички изказали се, се отнасяше за правото на контрол и субсидиарност. Нека да повторя, както вече направихме в други комисии в съвета. Напълно подкрепяме решение, при което е ясно, че държавите членки продължават да имат възможност да вземат решения. Тези решения могат да се вземат by, може да се вземат от различни органи, от съдебни инстанции, от медиатори. Вие предлагате идеи за това как може да се засилят тези процеси. Същевременно бихме искали да комисията да има една ясна роля във всички етапи. Например, ако ми позволите на сравнение, това е регламент, не е директива, защото искаме да предпишем нещо като рецепта, ако се вземе решение за ограниченията на шума, следва да се а, мине през еди какви си стъпки. И това е рецепта. А като рецепта за сладкиш. Ако искате да си опечете такъв сладкиш, това е вече ваше решение а, както и ваша отговорност. Ако обаче сте забравили да сложите захар в кейка, в сладкиша, комисията се намесва и казва сложете захар. Тук не става дума за решението по същество. Това няма нищо общо с нивата, които искате да заложите и за да защитите вашите граждани. Става дума само за процеса. И бих желал да дам отговор за економическата ефективност и а, бележките, а, че комисията не се занимава с здравето. Тези неща се уреждат с директивата за шума и с залагането на екологични цели. Искаме да засилим връзката между директивата и действията, проистичащи от тази директива. И това е рецептата за предприемане на необходимите действия за намаляване на шума. Така виждаме ние нещата. Именно за това смятам, смятаме в комисията, че регламента е най-подходящия правен инструмент, защото той идентифицира действащите лица, правата и задълженията на всички фактори, повишава а, а, прозрачността на всички действащи лица, включително гражданите, които живеят близо до летища. И така комисията разчита на покрепата на вашата комисия. Очакваме ем, да работим заедно с докладчика. Отворени сме за всякакви идеи, за повече прозрачност по отношение на всички, които са засегнати от шума от самолетите и всички, които искат да вземат самолет тогава, когато той им е необходим. Благодаря, председател. Председателя. Благодаря. Сега искам да дам възможността на докладчика да взема отношение по зададените въпроси и да общи дискусията. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, на Клас и е на Кодакис, Флоренс и на всички останали. Е, искам да благодаря за направените коментари. Мисля, че сме съгласни по много аспекти. Естествено, комисията по транспорт ще се занимава с други неща. Е, по този доклад е, ние сме комисия по околна среда и трябва да разгледаме екологичните аспекти, е, здравето на хората, ролята на местните органи, тези посреднически органи и лица между индустрията и хората. Когато говоря за нощните терминали, това не е предложение, което ще бъде повсеместно. То зависи от местните условия. Но може да е решение за някои места, където е уместно самолети да кацат много далече от населени места. Аз съм посетил много райони на летища, разговарял съм и с много менеджери на летища. Те са ми казвали, че за някои летища това просто не е възможно. Идеята за нощния терминал, както и спора, директива или регламент, включих тези две неща, за да провокирам дебат. Искаше ми се да поговорим по ясно очертани елементи. Е, това прави документа добър в крайна сметка. В други доклади ставаме свидетели на това как парламента винаги се опитва да отиде малко по-далеч, отколкото комисията има проблем с намирането на компромис. В а, настоящия текст ние се опитваме по някакъв начин да отчетем позицията на обществеността. говорим за последиците от ограничението на шумовите нива и ето защо има и такова заглавие – Ако едно летище не пречи на никого, ако е въвело необходимите ограничения, то няма да има и никакви мерки спрямо това летище. Това е ясно. Искам да благодаря на всички. Така или иначе, нашата задача ще бъде да убедим колегите от Комисията по транспорт в нашите тези е, и идеи. Ще трябва да говорим малко повече по отношение на директива или регламент. Трябва да гарантираме, че ще се включат прозрачността, елементите свързани с околната среда, с здравето на хората. Чух внимателно всички и ще имаме ползотворни разговори. Благодаря за вашето обобщение. Понякога провокацията води до резултати. Това показа и а, нашата дискусия. Благодаря на докладчика. Срокът за внасянето на изменения е 27 юни. 19 и 20 септември, шестъчни заседания, ще обсъждаме а, измененията. На 10 и 11 октомври ще гласуваме на 6 ноември ще бъде гласувано в другата комисия и може би през декември ще има възможност да обсъдим доклада в пленарна зала и да го гласуваме. Благодаря. Сега преминаваме към 19 та точка от дневния ни ред. Тук Говорим за въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт. Колегата Богослав Соник е докладчик. ние искаме да създадем една Европа, където ефективно да се използват ресурсите и следващия път депутатите, ако обичат, да вземат измененията. Ето, показвам ги. Другия път да ги донесете пак, да не ги хвърлите, да не ги изгубите, за да не трябва да ги разпечатват пак. Това беше само една, едно кратко указание. Сега ще дам думата на докладчика. Тези, които искат да вземат думата, моля да дадат знак и след това ще им дам думата, след като се изкаже докладчика. Ще изчета списъка с желащи да вземат думата, след като докладчика свърши. След това можем да започнем дискусията. Господин Соник има думата. Е, Много ви благодаря. Имаме 166 предложения за изменения към моя доклад. Искам да благодаря на всички за положените усилия за подготовката на тези текстове, за коментарите. Има много изменения, които подкрепят основната линия на моя доклад. Естествено, получил съм и изменения, които са крайни по своя характер. Те целят забрана за шистов газ, за експлоатация на находища. Има текстове свързани с количествата вода при процеса на извличане, с химикалите, за които се твърди, че са опасни и така нататък. По отношение на НИГ, неконвенционните изкопаеми горива, ще дам моята позиция и накрая ще очертая възможността за компромис. Мисля, че Европейския съюз трябва да стане по-малко зависим от външни източници. За това говорим от дълго време в Европейския парламент. Пътната карта за енергетиката до 2050 година вече споменава, че шистовия газ може да се окаже изключително важен за развитието на енергийния сектор, защото ще намали зависимостта. Мисля, че ние трябва да имаме законодателство на национално и европейско ниво и съществуващото законодателство трябва да се прилага по-добре. Естествено, трябва да има списък с най-добри практики, да има механизми за наблюдение. Искам да спомена, че преди три седмици подобна позиция беше изказана и от МАЕ, Международната агенция по енергетика, чието седалище е в Париж. Тя представи списък на най-добри практики във връзка с експлоатацията на находища на шистов газ и разработване на такива находища. Винаги има нужда от прозрачност. Тук става въпрос най-вече за прозрачност по отношение на оперирането на основните заинтересовани лица и компании. Всъщност нещо подобно казахме, когато правихме и доклада за експлоатацията на нефтени находища след катастрофата в Бей. По отношение на течностите, флуидите, които се използват, веществата, които се използват при е, фрактурирането, е, аз имам предложения, свързани с тези вещества, имам предложения за по-малки количества вода, говоря за затворени е, системи на извличане, тъй като там ще се използват и по-малко вещества. Опита, който имаме в момента, показва, че много лесно се пробуждат страхове тук, тъй като темата е чувствителна. Ако нямаме диалог, ако нямаме прозрачност, това няма да е, е добре. Добре е да има от друга страна информационна кампания, веб страница, където информацията свързана с добива на шистов газ да бъде публикувана. Съответните геологични органи и институции на място трябва да дават информация преди започване на сундирането или фрактурирането и след като приключи процеса. Мисля, че можем да се опитаме да намерим компромис по повечето от текстове. Аз ще проявя откритост, особено когато става въпрос за водите, както и необходимостта от рециклиране. Рециклиране на течностите след фрактурирането. По отношение на химическите вещества, които са в микса при фрактурирането, те представляват 3% от цялата течност, която се впръсква. Значи повече от 90% от сместа представлява чиста вода. Естествено, тези химикали трябва да бъдат регулирани, да има списък с техните имена – най-добрите практики трябва да бъдат отчетени, трябва да се минимализират рисковете, трябва да има отчетност на компаниите, трябва да се прилага принципа замърсителя плаща. Знаете, че екологичното законодателство на Европейския съюз планира оценки на екологичното въздействие. Защо на някои места да няма и преразглеждане на националното законодателство. Трябва да има въобще тотално съобразяване с изискванията за сигурност във всички страни, които ще добиват шистов газ. Надявам се, че ще намерим е, възможност за компромиси и ще направим най-доброто, ще защитим е, сигурността, безопасността. От друга страна, Резервите, с които разполагаме, трябва да бъдат обект на експлоатация. Е, това ще допринесе, според мен, за намаляване на емисиите в Европейския съюз и в целия свят и енергийната несигурност, да се надяваме, ще нарасне по този начин. Благодаря. Благодаря на колегата Соник за уводните му думи. Преди да дам думата на докладчиците в Сянка, ще кажа тези, които поискаха думата. Оли, Юдит Меркис, Konrad Simanski und Esther de Lange. Anna Rosbach sehe ich noch. Анна Росбах иска да вземе думата. Крис Дейвис също. Всички ли са? Тези, кои... Деланге, Росбах, Дейвис. Я? Yeah? И така, приключихме с попълването на списъка с изказващите. Линда Макеван има думата. Благодаря. Днес ще проведем първото заседание на докладчиците в Сянка, за да намерим компромиси. Когато прочетох измененията, може да намерим някакъв компромис, но разликата е много голяма. Има хора, които са много големи поддръжници на шистовия газ, други са много предпазливи, които даже не смятат, че трябва да се експлуатира. В нашата страна има някои проучвания, но тези проучвания предизвикват мини земетресения. Вярно, че има мини земетресения и от минното дело. Британското правителство не знае какво означава проучването на шистовия газ и колко опасно може да бъде това. Има някои изменения, които казват, че това е една много стара техника, която е изправена. Това не е съвсем вярно защото тази технология се използва от порядъка на в последните десетина години и трябва наистина да бъдем а, честни. Така че, когато проведохме специалния работен семинар, ние чухме, че се провеждат много сериозни проучвания в комисията, но те не са дали още резултати. Докато не са готови резултатите от тези изследвания, как можем да вземем позиция по шистовия газ? Естествено, нямаме правомощия да спрем държавите членки да правят такива проучвания, но трябва наистина трябва да бъдем предвидливи. Господин Сони каза, че енергийната независимост е много важна, но според мен има и други начини за постигането. А, също така трябва да отчетем нашите ангажименти по а, климатичните проблеми, тогава когато говорим за альтернативни източници на енергия. Имаме задължителни ангажименти, които са поети във връзка с, с въглеродния отпечатък. И трябва да видим как новите постановки се вписват в тези екологични цели. Трябва да сме много внимателни по отношение на замърсяването на водата. Трябва да се направи анализ на е, подпочвената вода. Аз не бих искала публични средства да се е, насочват към проучването на шистовия газ. А, ако иска някой да го прави, нека да го правят богатите компании. Аз мисля, че химикалите и водата са въпроси, по които можем да намерим някакъв компромис. И накрая, едно нещо, което беше казано, да, наистина каменовъглените мини а, са нещо, с което сме свикнали, но те са ни създали много проблеми и зная колко струват те. Аз знам, че когато се приватизират каменовъглени мини, правителството трябва да поеме всичките негативи, проблемите с замърсяването на водата, с помпени инсталации. Не се плащат всички тези неща от а, данакоплаците. Всички дългосрочни активи следва да бъдат поети от държавата. И това бяха посланията от работния семинар на нашите американски колеги в Пенсилвания се изготви законодателство 10 години след като започнаха изследванията. Благодаря. Корин Лепаш има думата. Благодаря, господин председател това, което аз казвам е в връзка с казаното от Линда Макаван. Първо искам да говоря нещо, което интересува много от нашите съграждани. Има много силни настроения. Както каза господин Соник, ние бихме могли да станем жертви на дезинформация при решаването на проблемите. На второ място, изключително важно да се засили законодателната рамка, както Линда каза, наше задължение е да направим това. Трябва също така да разгледаме някои идеи, за, например, за енергийната независимост. Не знам какви са количествата. Това ще се проучва. Има и много други по-модерни начини да се осигури енергийна независимост, например, чрез възобновяеми източници на енергия, изкопаемите източници на енергия бяха обект в Рио. Рио беше неуспех. Ако се насърчава шистовия газ, това ще ще а, създаде проблеми и в економиката, разчитаща на изкопаема енергия. А, във връзка с европейската правна рамка, а, там има големи празноти. Ние сме внесли с колегите докладчици в Сянка редица изменения. Първо във връзка с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 предохранителните мар... мерки. Комисията би трябвало да засили законодателството в съществуващи е, сфери. Е, директивата за оценката на въздействието върху околната среда е, във връзка с, с специфичността на проучването и на извличането на шистови газови. Трябва също така да се разгледа и приложение 3 на директивата за екологичните аспекти. На мен ми беше много интересно господин Солник каза, че трябва да има достатъчно финансови гаранции и екологични гаранции, за да може да се отчитат всички видове а, аварии, а, свързани с, с, и с, с проучването също така да се отчете и директивата за отпадъците а, на базата на общи критерии с цел избягване на отечки. Също така трябва да се отчетат задълженията, проистичащи по силата на директивата за водата. А, въпроса не става дума за проценти, става въпрос и за токсичността на а, продуктите, които се използват. А, е, трябва да кажа, че шистовия газ в никакъв случай не е обещаното Елдорадо резервите са много далече от е, количествата, които се казват е, и следователно ще бъде драматично да не. Е, ако, ако поставим на карта общностните депозити, аз бих предпочела да се наложи мораториум, особено за хидравличното фрактуриране за шистов газ и битумен газ, за да, докато се намери някаква техника или някакви техники, които не са толкова опасни, а, нямат чак такава голяма спешност. Аз подкрепям измененията, които а, са насочени в тази посока. Председателя. Благодаря. Сабине Бес има думата. Благодаря. Извинете. Трябва да а, караме поред, така че а, Другият колега има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Соник, макар че не съм съгласен непременно с неговия доклад. И аз се питам за какво служи този доклад. Всяка държава има суверенно право да избере своя енергиен микс. И това е нормално. Само, че трябва а, този доклад да защити всички европейски граждани. Той трябва да бъде последователен а, в избора, който се предлага на европейските граждани. Съгласна съм с казаното от Линда Макаван и Корин Лепаш, защото трябва когато а, кажем да кажем всичко. А, първо, съгласни сме с докладчика, че трябва да се засили европейското а, законодателство, да се, а, пре, а, да се предотвратят рисковете, а, евентуално проистичащи от проучването на шистовия газ, да се отчитат екологичните въздействия. Това е изключително важно, задължително. А, се произвежда 500 000 кубически метра газ газ, Кори много добре каза сферите, очерта сферите, в които трябва да се подобри законодателството. Трябва да се приложат стриктно съществуващите законни актове, особено директивата, рамковата директива за водата. Полша обаче не е транспонирала тази директива. И а, следователно, как може да се разреши експлуатацията на чистов газ, ако няма контрол, а, последващ контрол и всичко това е, е отговорност на операторите. Както вече беше казано, очакваме много проучвания, не само комис, на, коми, на, на Генералната дирекция по околната среда. Очакват се и въздействия върху климатичните промени. трябва да кажем дали мораториум на водното фрактуриране трябва да бъде наложен, но а, резултатите от изследванията не са все още публикувани. А, в края на 2012 година ще има един проекто доклад на, е, на Американската организация. Нека да не бързаме, защото бързането води до съжаление след това. Не съм съгласна с, с някои проблеми, които не се прави. Тук се обърква а, а, хидро, хидравличното симулиране, което се използва, а, но при фрактурирането има и а, високо налягане и химически процеси. А, тук а, трябва да постигнем а, съответствие с а, общностната политика, трябва да се намалят парниковите газове. И има извличане на метали, което допринася за увеличаването на а, парниковите газове. Аз съм съгласна с колегите, които се изказаха пред мен. Как можем да искаме от Европейския съюз да а, финансира търсенето на по-добра по-добра техника. Операторите сами да си финансират тези техники. А, онези, които експлуатират а, ресурсите, твърдят, че има неизчерпаеми ресурси и твърдят, че това е едно Елдорадо. Обаче независимите резерви, а, независимите експерти твърдят, че резервите са значително по-малки. Например, в а, Полша едва ли може да се намерят депозити, които залежи, които са економически изгодни трябва да се наложат юридически задължения върху операторите и съответни гаранции. А да видим какво се случва с, експлуатирането на въглищата, например. Тогава, когато се прави фракциониране, се въвежда вода на много голяма дълбочина. И, а, ще има проблеми, а, които ще бъдат след 10, 20, 30 години. По-добре трябва да се направят проучванията предварително, а не а, в последствие. Искам да кажа на докладчика, че трябва да се изготви един балансиран доклад, да се защитят европейските граждани, да не говорим за това, че ще бъдем енергийно независими но имаме отговорност за качеството на въздуха, на водата и за здравето на гражданите. И аз очаквам всички да допринесат за един добър доклад. Благодаря. От името на ЕКАРА Конрад Шимански има думата. Имаме посетители от Бавария по покана на Аня Вайсбергер. Тук е групата, която ни посещава тук. Добре дошли тук в нашата комисия. Мартин Каланан, э, э, Благодаря. Да, наистина, Мартин Каланан, който е докладчик в сянка по този доклад, ме помоли да го заместя и да представя официалната позиция на ЕКР по тази толкова важна тема. През последните месеци, даже години, аз работя по НИГ. Две години всъщност вече. В настоящата комисия и в комисията ИТРЕ Никога не съм срещал колега, който иска да снижи нивото на европейските норми. Точно обратното. Искаме да се придържаме към съществуващите разпоредби. И аз мисля, че това, което чуваме днес в залата, доказва тази теза. Никой няма монопол върху защитата на околната среда. Съответно, трябва да гарантираме, че ще се спазва правилата. Например, защитата на подпочвените води, опазването им, адекватното използване на сонди, кладенци, прозрачността на процеса по инвестиции, използваните технологии. Това са все аспекти, които искаме да подкрепим. Определено искаме да работим за постигане на компромис, за да може всички тези аргументи, които сега изброих, да станат част от доклада. Гледайки измененията, те не са малко, оставам с впечатлението, че не всички от тях са с конструктивен характер. Някои от тях са се родили вследствие на идеология, която пренебрегва научните твърдения и теории. Някои от тях са свързани и с инвестиции, не само в Европа, но и в САЩ. Не може да имаме сляпа дискриминация срещу тази нова технология. Тя е все още недоразвита, но е свързана и с много надежди. Не само в Европа, но и извън Европа. Не смятам, че трябва да подкрепяме такава идеология на сляпото отхвърляне. Мисля, че враждебността, критиките срещу шистовия газ се отправят от политици, които искат да гарантират, че емисиите на въглероден двуокис ще намалеят. Технологическите и економическите е, изследвания показват, че няма по-добър начин за намаляване на емисиите от е, увеличаването на използването на газ. В економиката, в е, енергийния ни микс, микс като цяло – Мисля, че е, винаги ще има защитници и на екологичните, и на економическите аргументи. Сега обаче е дошъл момента да отчетем економическата полза от газа, който може да стане много важен в много различни области. Благодаря. Сега колегата Вилс получава думата. Благодаря. По време на семинара, а и днес се говори много за техника, за мерки за сигурност, рискове и възможности, но смятам, че ще, извличането на шистов глас, шистов газ може да е едно свързващо звено, което ще запълни празнината от отказването от атомна ядрена енергия. трябва да се разграничаваме от политика, която залага на изкопаемите твърди горива, е не, а, политика, която не мисли за бъдещето. И а, политика, която иска а, на всяка цена да експлуатира природните залежи. Касовите фирми твърдят, че няма да използват нови технологии. Но през последните 10 години виждаме, че веществата, които се използват за извличането на газ, са много по-вредни и агресивни от тези, които се използват при извличането на шистов газ. По, относно, по отношение на доклада – Смятам, че е доста разочароваш доклада. Ще се спра на някои неща. Потенциалът, потенциалните залежи на шистов газ се а, позовават само на спекулации. в а, Германия, агенция, която се занимава с а, суровините, каза, че само от 10 до 30% от залежите могат да бъдат извлечени. Виждаме и примера в Съединените щати. В доклада липсва следния факт, че привличането на конвенционалните носите, енергоносители вредите са по-малки, отколкото при извличането на шестов глас. И смятам, че точно тази индустрия, която се занимава с извличането на, на газ, е тази, която има нужда от държавни помощи рисковете ще се увеличат, ще се намали качеството на живот на гражданите. Това също трябва да се вземе предвид. Относно точка 21 година, там, извинете, относно точка 21, там докладчикът иска организирането на информационни кампании, така че засили доверието на гражданите. Как си мислите, че хората, които са засегнати, ще се задоволят с някакви информационни кампании? Например, в, в Германия има една компания, която рекламира ползите от хидравличното фрактуриране, но не говори за щетите, които могат да бъдат нанесени. Не може срещу волята на общините и е, гражданите да се извършва хидравлично фрактуриране. Подчертавам още веднъж – Експлоатирането на НИГ е свързано с много рискове и е не екологично съобразно. Устойчивото развитие не е възможно само чрез технологичен напредък. Това е очевидно и при технологиите за извличането на газ. Искам да подчертая, че а, натиск е доста голям. Резултатите, до които се стига, са съмнителни. Така че а, влиянието на лобистите не е в унисон с демократичните ценности, които ние изповядваме. Колегата Тадел Цимански има думата. Шановни. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няколко думи относно доклада. Искам да похваля нашия докладчик Тук са положени много усилия. Е, освен това, всички изпитваме различни емоции, тъй като темата е важна. Важна за економиката, за енергетиката. Понякога обаче положените усилия е, не са основания да се оправдава резултата, в този случай текста. Мисля, че докладчика отчита или се опитва да отчете всички притеснения в тази връзка. Той обаче се опитва да проправи пъти за новите възможности – Очудвам се, когато чувам категорични радикални позиции, като на предишната изказала се колега. Винаги можем да обърнем нещата. Говорите за лобистка дейност от страна на компаниите. Ами защо да не говорим за лобистка дейност от страна на компании, които са против такова неконвенционално използване на е, изкопаеми горива. Естествено е всички граждани на Европа да се притесняват от тези технологии, точно както се притесняват и от ядрената енергетика, притесняват се от а, е, а, е, замърсяването и с такива аргументи може да се блокира всяко едно решение, което се опитваме да вземем. Аз мисля, че трябва да бъдем малко по-открити към компромиса Някои изменения от предложените общо взето не само, че не дават зелена светлина, ами и жълта такава не дават, направо червен картон, ако трябва да използваме спортната терминология. Нека да не забравяме, че тази технология е важна альтернатива на така наречените мръсни технологии. Моята собствена страна, Полша, речите изключително много на въглищата. Ние положихме много големи усилия. Преобърнахме економиката след падането на комунизма, инвестирахме страшно много. И когато чувам радикални коментари, оставам с впечатлението, че ни показва червен картон. Трябва да се опитаме да намерим компромис. Никой няма да е доволен в пълна степен от компромиса, но той затова е и компромис. Някои изменения обаче просто разрушават всичко постигнато до сега, не се действа в духа на компромиса. Още веднъж искам да благодаря на господин Соник. Мисля, че възможностите, надеждите трябва да наделеят над страховете. Няма да загърбим страховете, естествено, но не можем да се осланяме само на страха. Не може да има само отрицателни въздействия. Най-вече когато говорим за изкопаеми горива. Скоро ще започнем да говорим и за изкопаеми горива от морското дъно, ако мислите, че там ще бъде абсолютно безпроблемно и че няма да имаме рискове, притеснения, много се лъжите. Надявам се, че това ще помогне на Европа този доклад. Благодаря. Сега преминаваме към останалите, които поискаха да вземат думата. Сега първо искам да поздравя един наш нов колега, Ерик Банки от ЕНФ, от Унгария. Говорих немски с него, той ме разбра. Добре дошли в нашата комисия и се надяваме да работим в дух на добро сътрудничество с вас. Сега колегата Рената Замер получава думата. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегата Соник. Това е един доклад, който е обхваща една много трудна тема. Не смятам, че докладът е едностранен, както смятат другите. Докладът е една много добра основа за постигане на компромис, който винаги трябва да търсим тук в нашата комисия. Относно а, фрактурирането и аз съм се разкъсвам, когато мисля за а, по този въпрос. Аз съм отворена за новите технологии, но като видя колко много граждани не са запознати с тази тема за хидравличното фрактуриране, Искам да кажа, че химията е нещо, което поражда загрижност у мен, а не технологията. Дори газът не ме притеснява. Той може да бъде уловен. Има техники за това. В Германия имаме голям опит в областта на минното дело. Аз самата произхождам от такъв минен регион. И... и това ме прави още по... Ам още по-недоверчива по отношение на химичните елементи, които се използват в хидравличното фрактуриране. Има и много индустрии, които са свързани с извличането на а, природни ресурси. Те също трябва да, има, да бъдат взети и предвид. По-рано нямаше, за съжаление, задължение за водене на документация и така нататък и е трудно да се проследят нещата, такива каквито са били в миналото. Има региони, които вече а, въобще са неизползваеми. Ам... Някои от регионите а се е, зариват, заравняват, но това също не води до нищо. Имаме пред очите си опита с е, минното е, дело. Имаме доказателства за това, че следствие на миното дело подводните води са променили посоката си. Така че като цяло в по тази логика трябва да се откажем от кръвличното фрактуриране. Е, трябва да имаме предвид, че питейната вода в населените места, в които има а, мини, идва не от подводните води там, а от подводни води в други населени места, където няма мини. какво ще стане, ако региони, от които се осигурява питейната вода, бъдат предоставени за експлоатация и за добив на шистов газ. Освен това не може да се гарантира, че няма да се използват високотоксични химикали и не може да се гарантира, че те няма да попаднат на повърхността да доведат до замърсяване. Въпросът е какви химикали ще бъдат използвани. Има по-опасни, по-малко опасни. На този въпрос е справил и докладчикът. Важно е да се знае а, и за политиката е важно и за гражданите какви химикали ще бъдат използвани. И до каква степен някои от химикалите пък не би трябвало да се използват или въобще не е нужно да се използват. До сега няма достатъчно научни резултати по този въпрос. Тази тема се обсъжда в отделните генерални дирекции в комисията и трябва да изчакаме. Нека да изчакаме преди да вземем решение, за да видим какво ще кажат проучванията, които се провеждат от комисията защо трябва да взимаме решения без да разполагаме с съответния експертен опит, с съответните научни резултати. Защо не изчакаме? Беше казано, че до края на годината ще бъдат предоставени резултатите от проучванията. Искам да подчертая, че не трябва като цяло да се, затвори, да се забрани фрактурирането. Трябва да сме открити към новите технологии. Трябва да имаме предвид и енергийната сигурност. Тя също е важна. Имаме нужда от все повече енергия. Освен това, трябва да намалим зависимостта си, енергийната си зависимост от трети страни. Бих провела информационна кампания, така че да бъде информирано а, гражданството. А, трябва да се извършат и оценки на въздействието върху околната среда. А, Линда Макеван спомена нещо. Трябва да ем, изясни въпросът кой ще плати всичко това. защото бъдещите а, поколения не трябва да поемат а, товара и разходите от евентуално хидравлично фрактуриране. Не трябва хората да плащат сметката а, за, за нещо, което си е частна инвестиция, което е работа на частните компании. Приключвам. Има компании а, от а, извън Европа, които искат да инвестират тук в тази област. Те трябва да си поемат а, разходите за евентуални бъдещи а, последици. Така, имаме още един доклад, който трябва да обсъдим за морската политика. Колегата също иска да има достатъчно време. Трябва да ограничим времето за а, останалите. Е, иначе няма да ни стигне времето. Доста въпроси бяха зададени. Трябва да дадем възможност господин Соник да отговори. Виторио Проди има думата. Е, Благодаря, господин председател. Бих желал да задам въпрос е, е, исках да помоля е, и, и да кажа, че ще, ще бъде по-добре времето за изказване да беше ограничено още от самото начало, тъй като това е много важна тема, защо се ограничава времето само на хората, които са по-накрая в списъка на изказващите се. Хидравличното фрактуни... фрактуриране е много инвазивна технология и трябва да бъдем абсолютно сигурни, а, тази техника да бъде предшествана от ОВОС, който да разглежда всичките екологични последици и всякакви последици, които биха могли да попречат на бъдещото земеползване на подпочвените слоеве също така. Всичко това е изключително важно е нещо, което наистина много ме вълнува. Ако инвестираме в тези технологии, не бихме имали достатъчно останали ресурси, за да направим онова, което вече сме решили да правим, а именно да преминем от изкопаеми източници на енергия към възобновяеми източници на енергия. Така че разчитаме много на едно правилно решение, което вече сме взели, а именно да започнем да използваме възобновяеми източници на енергия. Благодаря, Виторио Проди. Прав си е, че трябваше да ограничим времето за изказване още от началото на дебата, но просто Искам да дам достатъчно време на докладчика и на а, докладчиците в сянка. Трябваше да, да прекъсна Рената Зомер. Госпожа Меркис има думата. Винаги е интересно да чуем, че науката има много различни аспекти. Тук говорим за научни доказателства, с които ни казват, че не можем да правим компромис. Чувам колеги, които говорят за и против фрактурирането и фракинга. Много поддържам това, което каза колегата колегата Макейвън, а именно да изчакаме научните доказателства, които ще бъдат представени от Европейската комисия. Аз а, мисля, че веднага трябва да преминам към възобновяемите източници на енергия. Имам три проблеми. Първо да започнем с технологията на а, хвърляне на мост, да се премахнат външните ефекти на фрактурирането. И искам да задам въпрос. Отчетохме ли всички екологични проблеми? Штатите вече казват, че а, са изготвили законодателство едва 10 години по-късно и ако са знали това, което знаят сега, биха включили всички тези външни проблеми. По въпроса за питейната вода много беше казано, но трябва да се пробие горния е, слой, докато се стигне до а, слоя, в който ще се проведе фрак... фрактурирането, трябва да се отчете и стабилността на, а, на слоевете, е, което може да бъде засегнато. а на Роспах, минута и половина. Благодаря. Изказвам се от свое собствено име, не от името на групата. Разбрах, че фирмата, която ще прави проучване в Полша, не може да се справи с плащанията и сега трябва да спре. В моята страна също има подобни проучвания на шистов газ – Имаше едно изследване, според което има дългосрочно въздействие върху природата, върху околната среда и е, съответно се препоръчва мораториум. Била съм в е, Канада, в е, Алберта и е, там също стана ясно, че местните животни, онези, които са разпространени в този регион, започват да развиват рак, левкемия, макар че фирмата твърди, че са взети всички необходими мерки. Аз съм правила собствени поручвания относно растителността в някои райони, където има подобни проучвания и растителността не изглежда толкова добра, толкова здрава. Какво ще кажем за населението тогава? Трябва да сме много внимателни и да не стане така, че сами да съжаляваме за това, което сме направили във връзка с шистовия газ. Крис Дейвис. Вярно е, че използването на шистов газ като технология в търговски мащаб е много младо, само на 30 години. Сега обаче има разширяване. Дали натрупани опит е добър, това е вече друг въпрос. Мисля, че доклада на господин Соник е добър гледна точка на това, че той е предпазлив. Очита се технологиите, Отчита се факта, че все още има спорове за това дали емисиите от извличане на шистов газ са по-малки или по-големи от тези на конвенционален газ. Газа има своята роля, тъй като знаете, че другите екологични инсталации, например ветрените, работят само когато има вятър. Аз съм против мораториума. Трябва да сме е, предпазливи. Американците нямат такъв мораториум. Ние обаче имаме директива за подпочвените води, за повърхностните води, за качеството на реките. В директивата за подпочвените води се настоява, че опасните вещества не могат да навлизат в водите, ние трябва да съобразяваме с европейското законодателство, така или иначе. Благодаря за ясното изказване, каза председателя. Преминахме през всички, които се бях записали да се изкажат. Искам да кажа, че не завиждам на господин Сонен, защото той сега ще се опита да направи невъзможното. Хем искаме да има сигурност на доставките, хем има много резерви, съмнения относно въздействието върху околната среда. Мога да се изкажа от името на моята държава членка. Има граждански инициативи, хора организират петиции, защото те са против фрактурирането, против търсенето и добиването на шистов газ. В други държави членки обаче има различни други приоритети, економически приоритети, свързани с сигурността на доставките. Значи, господин Соник сега може да произнесете заключителните си думи. Преди това обаче е ред на комисията, защото има някои въпроси, които са свързани и с комисията. Например, заместителните продукти, В САЩ, например, 43 милиона литра химикали са се оказали в почвите между 2005 и 2009 година. Тези химикали никога нямаше да попаднат в Европа, в подпочвените води. Какво ще кажете вие? Аз съм инженер, като госпожа Сомер. Аз съм привърженик на технологиите, но тези технологии за извличането на петрол и шистов газ са поставени под въпрос. Господин Соник въобще ще трябва да намери невъзможен почти изход по своя характер комисията. Благодаря ви. Е, въвеждането на технологии, като например хидравличното фрактуриране, може да даде много големи ползи, но то налага много голяма предпазливост, както вече беше споменато от няколко изказали се. Комисията иска още от самото начало да сме сигурни, че приемаме ясен и балансиран подход, активно следим развитието на дейностите. Бихме желали да се транспонират и прилагат всички закони, които съществуват. Комисията започна да оценява необходимостта от рамка за оценка на риска за шистовия газ. Разглеждат се всички възможности. Тази оценка ще приключи, доколкото знаем, до края на 13-та година. Провеждат се обсъждания в различните служби на комисията в рамките на една междуведомствена работна група, която включва представители на различни генерални дирекции е, по енергетика, по околна среда и така нататък, за да може да се постигне координиран подход, което е изключително важно. Обмен Обменяме също така информация с държавите членки на Европейския съюз. Провеждаме много конструктивна размяна на информации с Съединените щати. Редица проблеми, които бяха повдигнати от почитаемите членове на вашата комисия са свързани с протичащите е, се дискусии, е, свързани с внимателното определяне на обектите, оценка и измерване на качеството на водата преди хидравличното фрактуриране. Е, спомена се за проучванията, които се провеждат от Европейската комисия. Резултатите от едно проучване от Генерална дирекция околна среда за определене на рисковете ще бъде готово в, в втората седмица на август. С, това с известно закъснение, но се надяваме, че този документ ще бъде полезен на парламента за септември. Благодаря. На последно място не е позначение значение Богослав Соник, докладчика. Благодаря господин председател. Благодаря на всички колеги, които участваха в, това много оживено обсъждане. Може би може да се върнем към проблема. Трябва ли или не трябва да заемем позиция по този въпрос? Аз мисля, че трябва защото все повече и повече анализи са направени. Европейската комисия представи едно от проучванията, от което проистича, че съществуващото законодателство е достатъчно, за да се оцени и приложи по сигурен начин тази технология. Естествено, ще трябва да се следи прилагането. Какво е положението в държавите членки? Някои държави членки вече са започнали да проучват тази технология. Аз зная, че американците правят това през последните 30 години и въпросът е дали моето предложение и предложението, което се опитваме да формулираме много предпазливо, отчитайки всички екологични аспекти, за да може да стане ясно, че ние много сериозно гледаме на тази процедура. Това означава ли, че а, нашето предложение е неправилно? Трябва ли да се отрече то? А, може би трябва да следваме логиката, според която Европейския парламент се опитва да погледне по всеобхватно на тази картина. Имаме законодателството, искаме да предложим някои промени, но също времено трябва да бъдем, искаме да бъдем предпазливи, а, за да може всички засегнати да знаят какво се случва. Мисля, че подхода, който възприехме, е достатъчен. Има, разбира се, предпазливост, а, в 2013 година. Ще се върнем на тази тема и ще разгледаме някои коментари. Аз не смятам, че а, лобистката дейност от промишлеността е силна. Аз поне не съм усетил това. Напротив, преди няколко години, когато говорихме за Северния поток, аз си спомням тогава, че Северния поток реши да лобира политици от цяла Европа. Те обаче се свързаха с нас и говориха с нас. Спомням си, че имаше петиция тогава, имаше резолюция, дори имаше оплаквания внесени в комисията да се направи отново оценка на а, този газопровод. Но нямаше реакция от страна на комисията по този въпрос. И така, не чух тогава гласове от типа на гласовете, които се чуват сега. Може би трябва да помним, че средствата, които могат да се се а, очакват от нашите научно-изследователски програми за осигуряване на сигурността на фракинга. Аз зная, че се провеждат проучвания, например, в Австрия, за да не се използват опасни вещества в фрактурирането. Може би ще бъде добре е да се инвестира, тъй като ние инвестираме в чисти технологии за въглищата, инвестираме в различни видове енергия. Може би шистовия газ ще бъде една възможност, при това е много полезна. Аз естествено говоря от гледната точка на нашата част на Европа, но в Европа се работи по намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Сега по въпроса за лобирането, ЕНП проведе много изслушвания заедно с Европейската комисия, проведени бяха много работни семинари. Честно казано, имаше много възможности да се събираме, да дискутираме. До... Бяха представени доводи за и против по време на тези дебати. И сега един коментар на датската колега госпожа Розенбак. Когато говорим, например, за Канада, мисля, че ам, тук изпускаме две неща. Нефтът който се проучва, например, в Алберта от специални пясъчни слоеве. С тази процедура, с тази технология се е, из използват най-повърхностните почвени слоеве. Това наистина вреди на фауната и на флората, но тази технология е различна в това отношение. И така, в заключение, господин председателят каза, че тази задача е много трудна и че той не ми завижда. Аз си спомням, когато студент, като, като студент се борех за свалянето на комунизма, тогава знам, че всяко предизвикателство е хубаво нещо. И така, колеги, нека да постигнем компромиси, нека да изготвим този доклад, отчитайки всички становища, нека да а, преценим риска, но нека да имаме предвид, че Европейски съюз иска да говори с ясен глас в този дебат. Ние имаме законодателството. А, нека, а, не, ако имаме законодателството, нека държавите членки, които искат да направят тия проучвания, да могат да го направят. Благодаря, господин Соник. Разбира се, имаме нужда от обща позиция по този доклад и да се надяваме, че а, това ще ни се отдаде. 19 декември ще гласуваме тук в комисията и през октомври 2012 ще бъде в пленарна зала. Сега преминаваме към Европейския фонд за морско дело и рибарство. Ам Искам да дам думата на докладчика да взема отношение по становището. Това е колегата Каризо Гогелос. Моля, имате думата. Благодаря, Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι νομίζουν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Не знам дали имаме достатъчно време, не знам какво мислят колегите. Може ли да надвишим предвиденото време? Аз не смятам, че може да има един плодотворен дебат при тези условия. За съжаление нямаме друга альтернатива. Трябва да за Почнем веднага преди да започнем спорове по правилника. Трябва да се дебатира тук и а, предлагам да се придържаме към дневния ред. Вместо да говорим 10 минути по, по правилника, а, да говорим за доклада, защото иначе ще ние вече няма да имаме превод. Нека да започнем, да ще видим докъде ще стигнем и след това ще а, е, говорим по-нататък. Τα θέματα της μεταρρύθμισης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής και το ευρωπαϊκό... Реформата на политиката и на Европейския фонд за морското дело и рибарството е изключително важна. Това много ме интересува, защото аз се занимавам с тези въпроси. Европейския фонд ще замести предишния фонд. Това е изключително важно за реформата на общата политика по рибарство. Този нов фонд трябва да бъде много добре обмислен, за да избегне грешките от миналото и да гарантира устойчив риболов. Реформата в риболов е добре финансирана, тя е насочена да се премахнат субсидиите за свръхулов, за да може да се постигне улов, който да гарантира благоденствието на риболовците. Необходимо е да се да се съчетаят фондовете, които вече съществуват за риболов и аквакултура, да се приложат по-добре правилата по риболова, за да се създаде една обща интегрирана морска политика. Това включва опростяване на администрацията, на управленията, на правилата, процедурите и това да даде възможност да се използват съществуващите фондове по по-ефикасен начин. Идеята е финансирането да бъде дадено, да бъде предоставено само на онези държави, които зачитат политиката в сферата на риболова и практикуват законен риболов и нормите на програмата. Идеята е да се постигне устойчив риболов, да се отвори сектора за младите, да се подобрят условията на работа, да се подобри човешкия капитал, също така да се диверсифицират работните места и да се приеме подход отдолу нагоре, за да може да се постигне добро управление на риболовните зони, което даде възможност да създаде е, синергия между социалните партньори. Същевременно се предвиждат мерки за биоразнообразие, рехабилитиране на а, а, определени зони, подобряване на статута на защитените зони. Е, идеята е да се гарантира добрата информация добрата информираност на обществеността, прозрачността, добра информираност за правилата за риболов, без да се забравят местните и регионални специфични характеристики. Всичко това не е достатъчно. Трябва да направим повече в реформата, за да може да стане така, че реформата да не бъде в полза само на част от предприятията. Това е риск, който съществува фаворизирането на някои аспекти е, е нежелателно. Необходимо е също така да се премине към риболов, който се основава на управление на екосистемите и е, на подобряване на биологичното разнообразие. Това трябва да е, се анализират различните риболовни а, съдове с, оглед да се избегне свръхриболова. Също така трябва да се преразгледат системите на създаване на концесии, независимо зависимо от противопоставянето на някои държави членки. Необходимо е да се създаде система на управляването на риболова, която да ангажира социалните партньори в сектора. А, също така е необходимо да се спазват задълженията, свързани с ам, изхвърлянето на рибите, да се намали по-малка да се намали смъртността от прилова. И също времено това предложение, този предлож... предложен текст съдържа редица мерки, свързани с аквакултурата, без никакви дискриминации, с зачитане на социалните и екологичните условия. Представени са редица изменения във връзка с, с някои прекратени плащания, например а, добре е да се лови, а, да, да се практикува риболов тогава, когато са по-добри условията, не да се съхранява рибата дълго време. Също така трябва да се има предвид и а, някои предимства за а, риболовците. Измененията се отнасят за а, прехвърляемите разходи. Едно друго изменение се отнася за финансирането за комерциализацията на риболов, за който няма възможности да се реализира другаде. Финансовата помощ трябва да бъде насочена към подобряване на риболовните дейности. Трябва също така да се измени законодателството, като се постави акцент върху сектора на аквакултурата, от който могат да проистекат сериозни пос... екологични последици. Това ще се а, превърне в приоритет на бъдеще. Предвиждат се мерки за защита на екологията, с крайна сметка риболовът е частна дейност, на конкретната държава. Трябва наистина да се следи е, риболова да не доведе до изчерпване на рибните ресурси. Необходимо е също така да се каже, че финансирането следва да бъде насочено към събирането на данни за жизнеспособността на риболова и за а, е, подкрепа на онези, които работят за устойчив риболов. Необходимо е да се спазват принципите на предпазливост и да се приеме един а, подход, който облагодетелства екосистемите и това е по-полезно от мерките, които могат да се вземат, когато вече се появят проблемите. Благодаря, колега. Благодаря за уведновите ви думи. А, сега предстои дебата с докладчиците в Сянка. Дали това да го направим в 3 часа, а, когато се срещнем отново, или да го направим накрая, а, накрая на дневния ред. Как да процедираме? В 3 часа. Аз няма да съм там. А няма да съм тук по-точно в 3 часа. Аз също трябва да си тръгна максимум 10 минути. Така че ще свършим без, без 15. Дори може би 15 минути няма да са ни, ни нужни. Въпрос към комисията. Може ли а, комисията да да бъде тук в 3 часа. Значи така ще процедираме, както се разбрахме. Благодаря и приятна почивка. Thank you, interpreters.